работа с едно публично изслушване за трансатлантическото партньорство за търгови и инвестиции, за обществени поръчки. Ще разгледаме предизвикателствата и възможностите за Европейския съюз и Съединените щати. Um, Добре дошли на нашите панелисти. Нашето заседание се предава директно по интернет. Преговорите са изключително важни за нас като парламентарна комисия по вътрешен пазар. А пък обществените поръчки, което е днешната тема, е от особена важност. Нашето заседание днес е смесено заедно с Комисията по международна търговия. На последното ни съвместно заседание се поставихме за цел да разгледаме именно обществените поръчки един ден и това е всъщност това, което правим днес, тъй като не е първият път, който занимаваме с стандартизация на обществени поръчки. Аз ще бъда председател на първата част от заседанието. Господин Берт Ланге от Комисията по международна търговия ще председателства второто. Uh, Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Наистина обществените поръчки като важна част от преговорите по ТИТИП са предмет на днешното ни изслушване, тъй като Европейският съюз желае да има достъп до пазара на обществените поръчки в Съединените щати. Знаем, че това представлява 12% от брутния вътрешен продукт. Следователно, Нашата цел е да променим статуквото, което за момента забранява достъпа на европейски участници до пазара на обществени поръчки в Средните щати. Е, знаем, че следващата седмица е предвидено посещение на президента Обама в моя роден град и се надявам, че това ще даде тласък напред на преговорите по ТТП, които за момента тъпчат на място, за съжаление. Надяваме се, че наистина това ще се случи и ще можем да се поздравим с, с подписване на важна част от преговорния процес още по време на мандата на президента Обама. Именно това е и целта на днешното изслушване – да обсъдим предизвикателствата пред пазара на обществените поръчки. Както каза госпожа Вики Форд, тя ще представлява, тя ще председателства първата част от това изслушване, а аз втората, тъй като първата част е по фокусирана върху проблеми, свързани с вътрешния пазар, а пък втората част ще постави акцент върху хода на преговорите за достъп на европейски участници до пазара на обществените поръчки в Съединените щати. I think everything is okay. Мисля, че вече всичко е наред, всичко е готово. Нашите гости са тук и можем да дадем начало на нашата работа. Благодаря. Нашият първи оратор е господин Филип Ситроен, който е генерален директор на ЮНИФ. Следващият оратор е господин Жинг Сенг, който е председател на СИА Юръп и последният ни оратор е Даниеле Басо от Европейската конфедерация на синдикатите. Merci, Madame le Président. Merci aux deux благодаря, госпожо председател. Благодаря на двете парламентарни комисии, Инта и Имко, за това, е, че ме поканиха сред вас. Тъй като презентацията ми е на английски, ще говоря на английски. Но нека да кажа преди това няколко думи, докато видим слайдовете на екрана. А, те са там отзад. А, значи аз няма да ги виждам. Но, добре. Това, което исках да кажа е, че според нас преговорите по ТПТИ са изключително важни, тъй като те ще доведат до много предимства за предприятията в европейската железопътна индустрия. Бихте ли могли да покажете следващия слайд, ако обичате? По-голямата част от нашите предприятия работят на американския пазар или възнамеряват да го направят. Както виждате на този слайд, 84% е пазарния ни дял в Европа, като внасяме 46% от световната железопътна продукция. На следващият слайд ще видите всички предприятия и фирми – които работят в САЩ. Няма да навлизам в подробности. Това, което бих искал да кажа, защото е важно, е това, което фигурира на следващия слайд, а именно нарастващия пазарен дял. Очаква се пазарния дял да нарасне с 3,3% през следващите години и да достигне стойност 22,5 милиарда долара. Е, виждате, че това е изключително важен пазарен дял за нас. Прогнозите за американския железопътен пазар също са много добри. Проблемите в САЩ са многобройни. Там Товарният железопътен транспорт е много добре развит, но ние разчитаме на нашето сътрудничество, за да можем да продължим да работим и за в бъдеще. Тук ще видите някои пречки за обществените поръчки в тази сфера, въпреки че някои европейски железопътни производители се установиха на американския пазар, те са изправени пред многобройни пречки, които са свързани с обществените поръчки. Така, например, ограниченията по смисъла на ангажиментите на СТО. Едва 37 американски щата а, се покриват, а останалите не. Т.е. тук не се включват различните транспортни единици и транзитния транспорт. Както знаете, в САЩ чрез законодателния акт в железопътната област се изисква 60% от до... националното съдържание да отговаря за а, товарния транспорт. А по смисъла на законодателния акт се изисква 100% национално покритие. В Калифорния, например, имаше законодателен акт е, номер 1097, който също въвежда някои изисквания, които съвсем не е лесно да бъдат изпълнени. Какви са е, последните тенденции в железопътния сектор? има силен политически натиск с цел да се увеличи а, националното а, съдържание, да се отговори на изискванията. Много е трудно да бъдат изпълнени тези изисквания. Важно е да се знае, че в края на 2015 година Американския конгрес прие така наречения законодателен акт във връзка с транспортната повърхност, което е на стойност 305 милиарда долара в рамките на 5 годишен период, като тук се включва 10% увеличение на а, националната инфраструктура, което означава, че от 60 до 70% трябва да се стигне за а, до 2020 година, което е 25% на данъчна година нещо, което съвсем не ни улеснява работата. По-настоящем има предложение за увеличаване на националната инфраструктура до 100%. Това е по смисъла на Grow America Act. Изключително безпокоително е положението на държавно равнище. Има много изисквания, но не са на лице федерални фондове. Има и допълнителни изисквания във връзка с представителите на офертите, като, например, тези залегнали в е, законодателството на Чикаго. Допълнително към това има проекто закон за а, е, преференции, които се базират на географското местоположение, което също няма да улесни работата ни. Това е във връзка с последните тенденции в железопътния сектор. Основните обезпокоителни моменти за нас са следните. Нарастващите изисквания на национално равнище значително увеличават изискванията за инвестиции в железопътна инфраструктура. А необходимите средства не винаги са, необход... са на лице за съответния проект много лесно може да се стигне до прехвърлянето на работни места от една инфраструктура или съоръжение към друго. Многобройните изисквания на различните федерални щати също благопри... благоприятстват железопътни предприятия, които са държавна собственост. Така, например, съвсем наскоро имаше обществена поръчка, която беше спечелена от китайски доставчици. Това бяха договори в Бостън и в Чикаго. А, а Бостън и Чикаго са изключително важни в тази област. Какви са основните послания, които ние бихме искали да отправим? Ще ги видите на следващия слайд. Бихме искали да има равно третиране между предприятията в Европейския съюз и тези в САЩ по отношение на обществените поръчки. Ангажиментите в областта на обществените поръчки на САЩ трябва да включват всички федерални предприятия и оставащите федерални щати. Е, купуването на американски продукти, това изискване определено възпрепятства европейските доставчици. Необходимо е обществените поръчки да бъдат подобрени на всички равнища. И на последно място, производството на железопътна инфраструктура не трябва да се включва в различните местни инициативи. Благодаря ви за това, че ми дадохте възможност да изложа нашите проблеми. Благодаря още веднъж на Европейския парламент за подкрепата, която ни оказва в рамките на тези изключително деликатни преговори. Както виждате, и в САЩ в момента се случват много и вълнуващи събития. Uh, много ви благодаря. Сега думата има госпожа Чингшен. Yeah, so my name is I'm the trade policy... Казвам се Джиншен и съм търговски политически съветник в SEA Европа. За да избегна всякакво объркване, държа да отбележа, че ние се занимаваме с строеж на кораби и морско оборудване, не, представля... не сме собственици на плавателни съдове или на морско оборудване. Ние представляваме 91 милиарда от годишен оборот и гарантираме 500 хиляди висококачествени работни места и още 4 хиляди непреки работни места. Нашата асоциация играше много активна роля по време на целия процес на преговори преговорили по ТПТИ. По-рано тази година изпратихме е, търговска делегация в е, Вашингтон, ДС, за да се срещнем с различни търговски партньори. защо? Защото се сблъскваме с редица ограничения в сектора на морското дело, които на практика възпрепятстват е, продаването на наши кораби на вътрешният пазар на Съединените щати. И сред тези ограничения най-съществените са ограниченията, свързани с обществените поръчки. Преди да се навляза в основната тема на днешното ми представяне, ще обясня накратко какво представлява Джонс Акт или законът Джонс. Той беше прият преди 100 години. Това е закон, свързан с милитата и изисква изискват пренос на хора или стоки между отделни щати на щатите да бъде притежаван, да бъде построен в Съединените щати, да бъде притежаван от американска компания и да пътува под а, американски флаг. За нас най-големият проблем е факта, че плавателницата трябва е да бъде построен в Съединените щати. Или казвам, с други думи, ние можем да а, превозваме стоки от Чака част по света до Съединените щати, но не може да продължим нататък, което за нас е много сериозен проблем. Но дори и да успеем по някакъв начин да смягчим действието на въпросният закон Джонс в рамките на ТПТИ, все още сме изправени пред огромен проблем, свързан с ограниченията по отношение на обществените поръчки. И на този слайд виждате няколко примера за специални високотехнологични плавателни съдове, които са произведени в Европа и които по принцип са притежани на американското правителство, т.е. те попадат под разпоредбите за обществените поръчки. И поради съществуващите ограничения, подобни плавателни съдове не могат да бъдат пуснати на пазара в САЩ, което разбира се е проблем за нас, но това всъщност е проблем и за американците. Защо? Ще ви дам един много прост пример. Пример с ледоразбивачите. Знаете, че Съединените щати са много голяма, много силна държава, но по ирония на съдбата, тяхният флот от ледоразбивачи всъщност представлява само два такива кораби, които са на повече от 40 години и всъщност само един от тях функционира, а другият се използва за резервни, за резервни части за работещия. Това е абсолютно иронично. А и за да могат да наваксат закъснението спрямо Русия и да могат да оперират нормално в, в Арктика. Те имат нужда да модернизират своят флот и да се допият с три нови едоразбивача. Но за да произведат един такъв кораб, Съединените щати ще им отнеме най-малко 10 години и ще им струва 1 милиард евро, а, долара и едновременно с това те не разполагат с необходимите технологии. Трябва пак да я купят от нас. И дори да успеят да го направят, и дори да успеят да намерят с който да построи този доразбивач, те ще трябва да купят технологията от Европа и пак ще имат проблеми, защото този нов кораб няма как да бъде завършен преди старият правателен съд да е стигнал до края на своя цикъл на живот. Тоест, пак се изправим пред проблем. И какво е възможното решение? Решението е тук, в Европа. Защото, както вече казах, ние разполагаме с необходимата технология и с необходимият опит. Освен това, цената, която може да предложим, е една трета от това, което могат да предложат американците. И освен това, можем да представим построения правателен съд в много по-кратки срокове. Но, за, за съжаление, заради ограниченията в контекст на обществените поръчки, те не могат да поръчат построяването на литоспивача за нас. Така че Същото въжи, същите ограничения имат много тежко въздействие и за морското оборудване в а, а, Европа, заради, най-вече заради закона, купувайте американски продукти. Ограниченията по този закон значат, че никакво по-скъпо или по-масштабно оборудване не може да се използва не може да се изнася в щати. Такъв е пример, например, с влекачите. Подобен вид оборудване са много нужни, много важни и много скъпи. Те често достигат до 30-40% от общата стоеност на плавателният съд и ако се закупи такова обуване от Европа, не може, може да се покрие изискването от 60% по произведено на местно равнище продукция в съответният кораб и съответно няма как да се, да се пусне подобна поръчка към Европа. Всички тези механизми за защита на пазарите доведе до фактът, че на практика новата индустрия за строеж на кораби и морско бурно също на практика не съществува, докато ние в Европа сме много жизненно способни и играем бъдеща роля на европейско равнище. Защо? Защото вярваме в а, свободният пазар. И ако видите цветовете на екрана, виждате, че ние играем водеща роля но разбира се, освен от Съединените щати, сме изправени пред силна конкуренция от а, трети страни, особено от далечният изток. Там има незаконна намеса на държава, има политики за сериозно подриване на цените. Ето защо за нас се оказва много трудно да, води, да развиваме нашата дейност в контекста на справедлива конкуренция. Така че, в заключение мога да справя едно много просто послание. Ако Съединените щати отворят пазарно на поръчки в областта на корабите и морското поръчване, ние в Европа, производителите на плавателни съдове и морско поръчване, можем да им предоставим всички плавателни съдове, от които те се нуждаят. Благодаря ви. Thank you. Thank you very much. all the slides will be available. Диапозитивите ще бъдат след това на ваше разположение, колеги, на уебсайта на нашата парламентарна комисия. И там със сигурност ще може да видите по-добре цветовете, ако тук заради осветлението не ги виждате. Третият оратор е господин Даниел Басо от е тук. И започвам всъщност да записвам колеги, които след това искат да вземат отношение. Um, my... Благодаря. Моето кратко представене ще бъде по-скоро свързано с европейската страна. Очевидно е за всички нас колко е важно това за Европейският съюз, но и за тружениците тук, за работниците и служителите, които работят. Същото становище взехме и по време на преговорите с свободна търговия с Канада. Общо погледнато ние смятаме, че обществените поръчки трябва да помагат за борбата с безработицата и търсенето на устойчив ръст. Трябва да бъде в помощ също така и на гражданското общество и регионалните му измерения. Това означава всъщност, че нашите приятели синдикалисти в Америка са защитници на всички протекционистични е, тамошни закони, като например купувайте местни продукти и така нататък. Може би ние трябва да се замислим дали не трябва да обнародваме закон с подобно съдържание, а именно купувайте европейски продукти. За нас са важни два основни пункта, а именно клаузите, свързани с защита на работниците и служителите при изключването на държавни поръчки, както и целият процес за предоставяне на обществена поръчка, както и предходящата го тръжна процедура. Най-напред за конвенцията 94. Тя е всъщност вече на доста години, но е единственото, с което разполагаме и съдържа всякакви законови разпоредби, предвижда и санкции при нарушаване. Разпорежда се също така и с колективното трудово договаряне. Тази конвенция не е ратифицирана от Средните щати, нито от Канада и е ратифицирана само от 10 държави членки. Така че се обръщаме от тази трибуна към останалите държави членки на Европейския съюз с молба да ратифицират тази конвенция. Сега по въпроса за директивата за общественото договаряне, ние смятаме, че тя е определено положителен фактор в развитието, тъй като има правно обвързваща социална клауза подчертава важността на синдикатите, социалното измерение на колективното трудово договаряне, както и на прозрачността. В въпросната директива е вече обект на ревизия. Може би си спомняте за началото на този процес през 2011 година. За съжаление, нещата се промениха от тогава, но добрата новина е, че тогавашната благоприятна политическа ситуация направи така, защото гласът на синдикатите бе чут. Директивата влезе в сила през 2014 година и до края на тази година трябва да бъде транспонирана в националното законодателство. Ние определено сме за прилагането на тази директива, колкото се може по-бързо и по-буквално и да не бъде по никакъв начин възпрепятствана от преговорите по ТТИП. Тя съдържа, както ви казах, социално измерение, което е важна придобивка за нас. Също можем да се поздравим с факта, че критерият за предлагане на най ниска цена не е вече единственият, нито предоминиращия. В заключение мога да кажа, че за нас най-важното в обществените поръчки са, разбира се, социалните такива и се надяваме, че те няма да бъдат разклатени от никакви фактори. Затова се обръщаме към комисията с молба всички търговски споразумения да спазват това начало и също така да обвържат обществените поръчки с вторичното законодателство. И това е от мен. Благодаря. Благодаря. За момента можем да започнем с втората част, с 20-те минути, които ни остават за дебат. Четирима души са се записали за тези 20 минути. Мария Грабини е първата, даваме и думата. Долна președинtă, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви най-напред за тази чудесна идея да проведем обсъждане за обществените поръчки в рамките на ТИТИП. Поздравявам ви с идеята. Благодаря и на панелистите за интересните им презентации. За съжаление, <laughs> трябва да започна с следното. Малко съм изплашена, слисана от това, което чувам. Аз самата организирах не отдавна, миналата година, подобно публично изслушване в моята държава и там говорихме по същите въпроси. Така че съм благодарна на господин Ланге, който отново извади е, отново поде същите въпроси. Нещо, което обаче ме притеснява особено е корабостроенето. Защо го казвам? Защото с оглед на днешната ситуация корабостроенето зависи много от е, състоянието на преговорният процес. Аз самата съм била винаги за откриването на пазарите и хармонизирането на нормите. Нямаме нито закона Джонсън, нито закон подобен на купувайте местни продукти. И това определено ни поставя в неизгодна позиция. Следователно смятам, че трябва да поправим. Това не е равновесие. Парламента трябва да окаже натиск върху преговарящите, за да не забравят мандата, който сме им възложили и кои са неговите граници. За това къде могат да отстъпят и къде могат да и къде трябва да задържат позициите, защото това може да се отрази на нашата економика и да загубим работни места. Освен това, самите потребители ще понесат загуби. Знаем какви са нормите и стандартите в Европа и в Средните щати в тази област в Европа определено държи на качеството на продуктите. В Средните щати не са толкова стрикни стандартите за това. Затова смятам, че европейската страна трябва да оказва натиск и да не губи от поглед този приоритет. Рина, sorry about the confusion. <laughs> Merci, merci beaucoup. C'est vrai que le nom Мария Рина. Assez commun. Благодаря ви. Да, е, често срещано е името ми и няколко човека го носят в парламента. Благодаря и на тримата оратори. Чухме изключително интересни представения в областта на обществените поръчки, в областта на железопътния транспорт и в областта на корабостроенето. Аз имам три е, въпроса. достъпа до американските обществени поръчки трябва ли да представлява червена линия в преговорите по трансатлантическото партньорство? Това е първия въпрос, който трябва да си поставим. Разбирам вашите критики, разбирам, че подкрепяте преговорите, но питам, ако американците не дадат достъп до обществените поръчки, това представлява ли за вас червена линия за вас и за отраслите, които представлявате. На второ място, Знаем, че преговорите по трансатлантическото партньорство са затруднени от американска страна в момента. Да не забравяме и споразумението с Канада. Та въпросът ми е, споразумението с Канада не може ли да доведе до намаляване на натиска, който ние упражняваме върху американската страна, защото благодарение на канадското споразумение всеки американо-канадски консорциум ще има достъп до предимствата от трансатлантическото партньорство, което означава, че ние вече няма да имаме възможност да преговаряме с американците, тъй като те вече са получили всичко чрез поразумението с Канада. Какво мислите за възможността американските предприятия да е, получат достъп до всичко, което си пожелаят, чрез поразумението с Канада? И какъв ще бъде интереса от на трансатлантическото партньорство за европейските предприятия. На трето място, за влекачите. Казахте, че за европейските корабостроители е трудно да продават своите високи технологии на Америка, заради това правило 60%. Предоставянето на услуги, свързани с влекачите и драгир, драгирането, могат ли да се ограничават до предоставяне на услуга и да се впишат в изискването за 60%? Смятате ли, че е възможно да има подобно представяне на услуга? Госпожа председателката, да, може би въпросът за споразумението с Канада и ТПТИ се отнасяше по-скоро до представителя на комисията. Господин Долтън. Благодаря ви. Аз съм първият оратор, който не се казва Мария. Мисля, че от всичко, което чухме, разбираме колко протекционистична е всъщност политиката на Америка. И за това сме тук днес. Няколко въпроса имам. Смятате ли, че е реалистично да смятаме, че американците може да променят мнението си във връзка с правилото за закупуване на американски продукти? Смятате ли, че може да направим нещо, за да променим това изискване за процентите? местни продукти. Смятате ли, че е реалистично очакването ни а, да получим нещо в това отношение? На следващо място подчертахте как търговските пречки спират инвестициите и така нататък. Въпросът ми е по-скоро към третият ни гост, представителя на синдикатите, който заяви, че тези пречки трябва да се наложат и тук в Европа, нещо с което не съм съгласен. Смятате ли, че това споразумение може да доведе до повече работни места тук в Европа и до по-качествени такива? Нещо, което каза и Мария Грапини във връзка с защитата на потребителите. Да не забравяме, че случаят, който описахте, засяга Америка. Сега се подхожда по-скоро от гледна точка на съдебното решаване на спора, а спорът е свързан с околната среда. Може би за САЩ е по-лесно да нарушават законодателството в областта на околната среда или в областта на трудовото право. А, или може би това са просто предразсъдъци, които ние имаме за Америка. Какво е вашето мнение? Евелин Гебхарт. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за организацията на днешното изслушване. Темата наистина е изключително важна. Аз бих искала да задам три въпроса. Първо, във връзка с това, което чухме за правилото за 60% местни продукти. Това правило за закупуване на американски стоки се прилага и аз бих искал да попитам дали има допълнителни изисквания на равнище отделни щати. Ние сключваме споразумение с федералната държава, не с отделните щати. И аз се питам до каква степен това ще се отрази върху изискванията и законодателствата на съответните щати. Не може да отворим пазара си целия си пазар всички заедно, а там да се действа разпокъсано на равнище отделни щати. Та бих искала да запитам какво е влиянието на федералната държава в Америка. Страхувам се, че това влияние не е особено силно. На следващо място, трябва да бъдем последователни в политиката си. Внимателно изслушах представителката на европейските корабостроители – вие се оплакахте, че в вътрешния американски трафик плавателните съдове трябва да бъдат американско производство. И аз се сещам за дискусията, която имахме в Европейския съюз и в нашата комисия за каботажа – ние си зададохме редица въпроси и може би е логично и колегите в Америка да си задават същите. Ние искахме да защитим нашите работници, нали така? Затова смятам, че е редно внимателно да проучим въпроса и да помислим за последствията върху нашия пазар. Изключително важно е. На трето място. Директивата за обществените поръчки. В нея са разписани модерни критерии във връзка с обявяването на търговете и възлагането на поръчките. Въвели сме критерии, свързани с социалното измерение, с околната среда и така нататък защитават се също и услугите от обществен интерес. Трябва да внимаваме да не се направи крачка назад в това отношение, чрез включването на споразумението с САЩ или с която и да е друга държава. И това е разписано черно на бяло в нашата резолюция. Господин Каспари. Скъпи колеги, бих искал и аз да се спра на това, което каза Паула. Изключително а, важен е проблема за всички сектори и най-вече за сектора на услугите. Ако се стигне до приватизация, редица работни места могат да бъдат поставени в опасност. След днешното изслушване, всички ние ще трябва да помислим внимателно. Аз не чух нито един колега, който да е съгласен да подкрепи трансатлантическото партньорство, което означава, че никой от нас не желая услугите, които се предоставят на местно равнище, да бъдат поставени в опасност. Аз имам няколко конкретни въпроса. Бих искал да попитам дали някой от нашите гости знае как точно стоят нещата в областта на обществените поръчки. Знаете ли за какъв пазар на обществените поръчки говорим точно в случая с САЩ? И как ще се отрази това на европейските предприятия, ако този пазар се отвори за тях? госпожа Форд. Може би този въпрос е, беше по-скоро насочен към Европейската комисия. Лиса Яконсари е следващата. Е, китоксия, puheenjohtaja. Pyytäisin комисията. Благодаря ви, госпожо председател бих искала да попитам Европейската комисия дали може да ни предостави графика, с който работим в момента. Изглежда, че в Съединените щати има много силна съпротива срещу това споразумение свободна търговия. А това, разбира се, ще има въздействие и върху споразуменията за свободна търговия в Тихоокеанския басейн. Там също има силна съпротива. А знаете също така, че в момента се води предизборна кампания в Съединените щати и се оказва, че нито един от двамата водещи кандидати не подкрепят ТПТИ. Всъщност, споразумението се представя в много по-отрицателна светлина, отколкото положителна. Така че изгледите никак не са добри. Не съм много добре запозната с подробностите на това споразумение, но имам следната идея. Може би няма да е зле да се повдигне и въпроса за данъчните убежища. Може би ще бъде уместно да отбележим, че това е един много важен фактор, който трябва да бъде след предвид а не само да обсъждаме предложението по стандартната процедура от Европейския съюз. Ще дам думата на последният колега, който ще поиска въпроси. Ще помоля също така експертите ни да се придържат към отговор на въпросите, които попадат в тяхната отрасъл, защото някои въпроси мисля, бяха, че бяха насочени по-скоро към Европейската комисия. Господин Бинклер, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за организирането на това съвместно изслушване и благодаря за изложенията. Посрещните поръчки е област, в която очевидно има много различни редовни изисквания, но това е и много политически въпрос. И председателят Ланге с пълно право отбеляза, че очакваме посещение на президентът Обама в Европа. Всички знаем, освен това, че времето на господин Обама изтича и всички знаем, че през януари 2017 година ще се сменят администрацията в Съединените щати. Бих искал да кажа нещо важно във връзка с търговските ограничения в областта на обществените поръчки. И това е изискването за виза за граждани на Европейския съюз. Обръщам се най-вече към двамата ни първи експерти, които представляват железопътния и корабостроителният сектор. Това са е, две е, отрасли, които са много силно застъпени в държави, за които все още има изискване за виза за припътуване в Съединените щати. Е, такъв е случая с Румъния, държавата, която познавам най-добре. Така че вашия личен опит какво показва? Смятате ли, че изискването за виза възпрепятства доброто функциониране на вашите предприятия. Изискването за виза засяга само Румъния, има и други държави членки, които са под същият режим. А следващия ми въпрос е към Европейската комисия. Каква е позицията и по този въпрос и дали ще бъде повдигната този въпрос при посещението на господин Обама в Европа? Благодаря ви. Госпожа Форта. Аз имам един въпрос към госпожа Шенг. В Обединеното кралство строим един много модерен кораб за изследване на полярната полярният регион, който в момента се ползва с много силен интерес към обществената общественото мнение. Ако Съединените щати решат, че искат да, да купят а, втори подобен кораб, а такова нещо но се стори веднъж на десетилетие, те имат ли възможност да купят същия такъв кораб, построен в същите корабостроителници или не, за да може заедно да работим за полярните проучвания? А сега може би ще дам думата на тримата ни гости в обратен ред. Господин Басо, имате думата. Да, съвсем набързо. Профсъюзите в САЩ са много протекционистични. Това може да се обяснява с факта, че те имат много лош опит с предишни е, споразумение свободна търговия в е, САЩ. Те се противопоставяха на нафта. Имаха много лош опит с това споразумение за Северна Америка. Сега се противопоставят на ТПТИ, защото искат да защитят пазара в САЩ. За нас е, въпросът за реципрочността е важен. Но ако САЩ не отворят а, пазара на обществените поръчки, дали ние трябва да го направим. Пак повтарям, въпрос е много чувствителен. Най-напред трябва да видим до каква степен американците са готови да обсъждат такава възможност. А, доколкото знам, те са имали меки за защита на пазарно поръчки във всички споразумения с които са сключвали до момента но пак казвам, за нас е важно да постигнем възможно най-високи социални стандарти при обществените поръчки в Европа. Не искаме тези социални стандарти да бъдат поставени под въпрос от споразумение свободна търговия. Yeah, so will... Госпожа Шен, благодаря ви. Ами, аз мисля, че три въпроса бяха отправени към мен и ще им отговоря. Първият беше свързан с влекачите. В самото начало на изложението си казах, че искам да избегнем объркването. Ние сме корабостроители, а не собственици на плавателни съдове или оператори. Вие ми задавате въпроса за предоставянето на търговска услуга, но ние не се занимаваме с такава дейност. Ние само се занимаваме с строителството и продажбата на оборудване, което се използва за морски транспорт. Но по принцип лекачите и други видове плавателни съдове всъщност са жертва на много тъжна история. Те са наказани трикратно в Съединените щати. Първо, те не могат да се продават, ако има над 40% неевропейско съдържание или производството не е, не е 60% най-малко в щатите до места попадат под обхвата на закона Джонс. Тоест, трябва да се използва произведен в американския, в Съединените щати кораб за вътрешноамерикански транспорт. И на трети път те са наказани, защото влекачите и такъв вид кораби по принцип винаги са собственост на държавата, което отново значи, че автоматично те трябва да са произведени в Съединените щати. Този въпрос беше свързан с а, обемът на оборот, оборотът ни. Но отговорът е много проста, защото в момента оборотът ни е нула. В Съединените щати, освен това, в момента не разполагат с плавателните съдове, не разполагат с необходимата технология и дори не могат да покрият собствените си нужди. Очевидно, че те не могат да навлязат на пазар на публичните поръчки тук в Европа, а ние пък нямаме достъп до техните пазари, така че за сега равнището на търговски обмен е нула, но има много голям потенциал. И последният въпрос беше свързан с ледоразпивачите. Разбира се, много близо следим какво може да се случи. А в Обединеното кралство Германия, Финландия, Франция. Това са държави, които разполагат с необходимите умения за строеж на такъв вид плавателни съдове. Освен това, съм се занимавам с лобистка дейност в Съединените щати. Се опитваме да ги убедим, че ние можем да свършим работата, като те имат нужда и че ако имат проблеми с наличното финансиране, можем също да им помогнем. А по въпроса за законът за производството в Америка, те могат да по... има възможност за дерогация и за изключение, но то може да бъде осъществено само с специфичен акт, подписан от президента. Така че има възможност да се избегне тази трудност. Но било добре да иска да има специална разпоредба за това в ТПТ и не искаме да разчитаме само на изключение. Благодаря ви. Филип Ситроен има думата. Благодаря ви, госпожо председател. С няколко думи Искам само да отбележа, че членовете на нашата асоциация работят много активно в Съединените щати и се радват да развиват дейността си там, но не искат да стоят железопътни линии във всеки град, в който се обявява обществена поръчка в Съединените щати. По въпроса за изискването за процент произведеност в Съединените щати в момента сме в, в, в положение на застой. В контекста на преговорите на споразумението с Канада успяхме да заменим понятието Local Content с Local Value, което беше добро добра стъпка напред. И също така, мисля, че е добра идея властите на отделните щати на САЩ да участват в преговорите. В противен случай на по-късен етап ще ни бъде много по-трудно да ги привлечем. Благодаря ви. Благодаря. Сега предавам председателското място на колегата Ланге. Благодаря ви, госпожо Форд. Чухме много за проблеми, за ограничения на различно равнище, на федерално, на щатско, а, за закони, наречени Джонсън или купувай американски продукти. А, за това какво трябва да, от, да защитаваме като съдържание на обществените поръчки, именно социално, екологично и така нататък. Сега, въпросът, който стои пред нас е как можем да претворим всичко това в реално съществуващи обществени поръчки. И са за това ще ни помогнат следващите панелисти, които освен експерти в областта на обществените поръчки са също сведущи и в правото. Първият докладчик, първата панелистка е госпожа Камала Дауър. Тя е преподавател по международно търговско право в университета Съсекс to be here. Благодаря. Определено ми е приятно да съм тук сред вас и да участвам в това обсъждане за обществените поръчки. Искам сега да обърна малко акцента и да поговорим за правителственото гледище по този въпрос за достъпа до пазара. Как смята правителството, кой трябва да има достъп до пазара на обществените поръчки на дадена държава? Um, the... Ще говоря най-напред за принципите, а именно недискриминация, прозрачност и други принципи на доброто управление, които трябва да бъдат застъпени във всички процеси за обявяване на държавни поръчки, било то в Средните щати, в Европа или някъде другаде. Има два вида пречки, де-факто и де-юре. Де-юре пречките вече ги изброихме под формата на различните законодателни актове в Средните щати. останалите пречки са по-скоро свързани с търговската сфера. Търговските аспекти също така са свързани с принципите на равнопоставеност и недискриминационно отношение към всички участници свързаните с де-факто условията, изисквания, са свързани най-напред с е, ефикасността и предвидимостта в управлението на обществените поръчки, както и липсата на корупционни практики. Всичко това, както виждаме, няма нищо общо с преговорите де юре, но могат да имат пряк ефект върху организацията на пазара. Главният принцип е не дискриминиране на домашни и чужди участници, както и справедливото предоставяне на обществени поръчки на всички участници. Де факто бариерите които споменах, могат да не водят до корупция сами по себе си, но дискриминацията може да бъде щетена за корупционна мярка. Нека да видим нещата в тяхната конкретика. Има много пропагандно отношение към обществените поръчки. Неодавна, през през 1999 година, например, събрахме данни и стана ясно как 99% от тези обществени поръчки са предоставени на местни играчи. Целта е да преодолеем тези практики тук в Европа. За ще се случи в Америка или не, ще зависи от местното законодателство. Продължава да съществуват обаче повече, деф, повече бариери от естество де-факто, отколкото де-юре. Първата Първото, което казах в началото на моето експозе, бе, че няма да се занимаваме с правните аспекти, а по-скоро до ще се занимаем с тези предпочитания, които са отдавани на местни фирми по една или друга причина и определено интересът, който местните политици проявяват към местните производители. Това да се отразява на малките и средни предприятия, тъй като те няма достатъчно средства и ресурси за изследователска дейност или за други изискуеми от тръжните процедури мероприятия. Затова е особено важна прозрачността. Прозрачността в всички етапи на свикване на процедурата. Защо, как, кого, какво се изисква. Нямаме статистика за момента за това, кое е прозрачно и кое не в целият процес. Какво можем да направим, за да разрешим този проблем, тъй като прозрачността означава всъщност предвидимост. Можем да дадем примери с Словакия през 2009 година, когато там се проведе реформа, която доведе до почти 1% пункт увеличение в предоставянето на държавни поръчки обществени поръчки, които в крайна сметка са използвани повече, техният резултат се използва повече от бедните хора, отколкото от богатите. Затова цената и стойността продължават да бъдат основен фактор, особено когато става дума за харчене на държавни пари. Прозрачността в този смисъл е също толкова важна и за аудиторски цели. Екс анте и екс пост. в системата за генерални преференции на СТО, на Световната търговска организация, има такъв предвиден механизъм, който предвижда възможността за постигане на економии. Това е положителен опит, който можем да застъпим в преговорния процес по ТИТИП. Какъв вид синергизъм можем да търсим? Откъде можем да намерим механизми за повече прозрачност и борба с корупцията? Това, разбира се, ще се отрази благотворно на всички участници. Всеки ще получи един или друг вид стимул всички сме на едно мнение, или поне така изглежда, че в ТИТИП трябва да има същият вид изходни принципи, като тези, които в момента преобладават в Световната търговска организация корупцията не носи нищо добро нито на политиците, нито на економическите и социални партньори, нито разбира се и за устойчивия характер на нашето общо развитие. Целта, и това, с това искам да приключа, е, че прозрачността и равнопоставеността в предоставянето на държавните поръчки е в крайна сметка добавената стойност на целият процес. One, uh, uh, uh, even... Дами и господа, uh, живеем в цифровата ера все пак. Европейския парламент има някои проблеми с сайти услугите. Uh, както виждате, екранът зад мен не работи, за което трябва да се извиня. И така, видяхме, какви са необходимите реформи в Европа. Очакваме да чуем и мнението на Америка, да видим дали то ще бъде същото. Сега ще чуем професор Кристофър Юкинс от Джордж Вашингтон University Law School. Благодаря ви, господин председател. Аз съм с директор на програмата по обществени поръчки в универси... правния университет в Вашингтон. За мен наистина е удоволствие да съм тук. Next slide, please. Next slide, please. The TTIP negotiation... Преговорите за трансатлантическото партньорство бяха маркирани от много разногласия, но има поле за компромис чрез структурни реформи. За американското правителство ще трябва да се изискват федерални грантове, които да дават равен достъп на всички до обществените поръчки – Нещо, което говорихме преди малко. Не трябва да има географска е, дискриминация или каквато и да е друга, защото това може да ни струва милиарди долари. Както виждате от диапозитива, има пазарен дял от 600 милиарда. Обикновено оферентите не могат да кандидатстват, когато има изисквания за географско местонахождение. До този пазарен дял от 600 милиарда може да бъде запазен само ако се промени а, мястото на тези две думи в а, закона държавно или, държавни или местни географски преференции. По този начин ще се отключи потенциал за този пазарен дял. Текста е изготвен от Белия дом и в него не се съдържат различните пречки, които описахте. Друга възможност регулаторно сътрудничество. Има, разбира се, различия между европейското и американското законодателство, но можем да си сътрудничим в областта на цифровата сигурност. Инициативите за хармонизирането на законодателството на обществените поръчки – може да бъде осигурено и това ще бъде важна стъпка напред в сътрудничеството между Америка и Европейския съюз. Тук, господин председател, виждате сегашното предложение във връзка с регулаторното сътрудничество между САЩ и ЕС. Този текст ще позволи сътрудничество във всяка една област, в която страните смятат, че това е необходимо. Настоящото европейско предложение може просто да смени думата сътрудничество с думата обществени поръчки. Следващия диапозитив, моля. Това е, както виждате, предложението за регулаторна рамка в областта на отбраната. Това означава, че поверителна информация може да бъде притежание на оферентите. Европа прилага ИЗО стандартите, а в САЩ използваме НИСТ стандартите. НИСТ стандартите са различни от ИЗО стандартите. Законодателството обаче дава възможност на чуждите оференти, като на европейските, например, да предлагат решение в областта на кибертехнологиите, базирани на базата на ИЗО, а не на НИСТ. Това е един добър пример, отличен пример за начина по който трябва да върви регулаторното сътрудничество – между САЩ и Европейския съюз. Европейския съюз в областта на киберсигурността може да представя решения, които не са по смисъла на американското законодателство. Проблемът е, че това е един рядък пример за подобно сътрудничество. Това не отваря врати за альтернативни решения във всяка една област. Потенциална хармонизация в областта на законодателството на обществените поръчки може да открием и по отношение на устойчивостта. Решението на Европейския съд по делото Макс Хавелар е изключително важно в това отношение. Тук бе поставен под въпрос директивата от 2004 година. Еко етикетите и логотата се уреждат различно от двете страни на океана. Но в това отношение можем да погледнем решението на Европейския съд по делото Макс Хавелар. Там съдът постановява, че може да се позволи на оферента да използва различен етикет, ако производителя може да обясни защо неговото решение за екоетикет е също толкова добро. Това решение на съда може да бъде приложено в трансатлантическото партньорство и по отношение на обществените поръчки. По този начин ще се даде възможност на продавачите от Европа да получат достъп до американския пазар с различни екоетикети. Това е. Благодаря ви. Много ви благодаря. И разбира се, сега ще чуем облагодетелстваните от а, прозрачните и недискриминаторни обществени поръчки. Това би трябвало да преди всичко МСП. Затова сега ще чуем представителят на Федерацията на малките предприятия, госпожа Систки Дегрот. Имате думата. Oh, not... yes. uh, inviting... Благодаря ви за поканата да взема участие в днешното изслушване. От uh, експертите преди мен чухме как разпоредбите за публичните поръчки могат да бъдат по-прозрачни, както това ще благодетелства всички. Това подобно възможност се основава на доброто управление и на справедливия достъп до обществените поръчки, а не на търговските аспекти. Както Камала каза преди малко. Аз казах, аз ще се спра на това как по-прозрачни обществени поръчки ще, ще облагодетелства малките средни предприятия. Федерацията на малкият бизнес е най-голямата търговска организация на малки и средни предприятия в Обединеното кралство. Изнасяме на първо място към Европейския съюз и на второ място към САЩ. И нашите членове се интересуват от възможности да изнасят повече и към по-голям брой държави. Три са елементите в, в рамките на една публична поръчка, които трябва да бъдат прозрачни. На първо място е прозрачност на възможностите, т.е. да се качват поръчките, които ще бъдат възложени на лесни за намиране интернет сайтове много е важно е порталите, на които се, на които се публикуват отключените поръчки, да бъдат лесно достъпни за МСП. Предвижда се и портал за информация за МСП от Европейската комисия в рамките на ТТИП. Вторият елемент, в който трябва да се гарантира прозрачност, е прозрачността на самата процедура. Трябва много ясно да се знае какво, кога ще се случи и да има много ясни критерии за оценка. И третият важен елемент е прозрачност на резултатите. Кой и защо е спечелил? Много е важно също така да има и обратна връзка с кандидатите, които не са спечели обществената поръчка. А четвъртият важен елемент е правото на обжалване. Трябва да има период, в който да може да се обжалва решението за възлагане на обществената поръчка. Някои възложители го правят, други не, което е много лошо правото на обжалване трябва да бъде един от основните елементи на принципа на прозрачност. Това са принципите, но има възможност и за практически решения които да улеснят възможности на МСП да са конкретно способни с големите предприятия. Прозрачността може да помогне много на предприятията да подобрят своята дейност, те могат да се получат от своите грешки, да станат по-конкретно способни по отношение на цените, които по от своя страна води до по-голямо сътрудничество между тях. И затова е толкова важно принципът на прозрачност да е част от всеки пакет за по-добро управление. Стигнали се до Съединените щати се оказва, че е много трудно за МСП да, да кандидатстват за ам, обществени поръчки. Разполагаме с а, една компания в Северна Ирландия, например, която, която предлага информационно-технологични решения за затвори в САЩ. Те са ам, много малка компания, но с много добри технически решения но се оказва, че за да могат а, да а, имат доста до лесни в САЩ, те трябва да се обединят с, с по-голяма компания, която вече знае и е запозната с процедурите. Подобно сътрудничество само по себе си не е лошо, но трябва да се даде възможност на МСП да кандидатстват и сами, ако искат да го направят. Ние искаме ТПТИ да бъде в по-голяма степен облагодетелстваща малки и средни предприятия. Така, например, е, това трябва да се отрази в е, частта за регулаторното сътрудничество, също така и в главата посветена на малките и средни предприятия. Също така трябва да се създаде работна група в контекста на сътрудничеството за МСП, което ще бъде започнато между Европейски съюз и САЩ. Не, за заключение, МСП не са незначителна част от а, търговският обмен между ЕС и САЩ. МСП могат да да вземат много активно участие в верите на доставка в САЩ, така и в ЕСА. има опасно обаче много да загубим, ако не, не заложим важните и нужни разпоредби за МСП в ТПТИ. МСП трябва да бъдат поръсвани от ТПТИ, а не да са основният групаща. Затова трябва да се намери решение на несиметричното отваряне на пазарите поръчки в САЩ. Това е неизбежно. Стигнали се до аспекти, свързани с прозрачността, трябва да се гарантира отчетност и защита на всички участници в процеса. Всички тези елементи на доброто управление са от съществено значение за конкретно способността и възможност за развиване на търговска дейност на МСП и двете страни на Атлантическия океан. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега преминаваме към 20-минутна сесия от въпроси и отговори. Така ще ви помоля да се придържате в рамките на една минута време за изказване, за да зададете въпросите си. Шестима колеги са поискали думата. Започваме с господин Стефанич. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички панелисти и специално за е, необходимостта от прозрачност, която всичките подчертаха. Ето. Радостен съм, че без спомената Словакия като пример мога да потвърдя, че наистина имаме закон, който гласи, че всички договори в областта на обществените поръчки са валидни единствено и само ако са обнародвани в интернет. И благодарение на това намалихме с 14% за една година държавните разходи по обществени поръчки. Така че се обръщам към господин Юткин сега с въпрос. Той е много добре запознат с американската практика. Искам да го попитам дали такава клауза може да бъде предвидена в американското законодателство, за да бъде след това включена като точка в преговорната програма по ТТИП. Благодаря. Благодаря. Искам и аз да благодаря на панелистите. Искам да свържа всъщност темите на двата дебата. Регионалните управленски органи проявяват голям интерес към обществените поръчки, защото смятат, че представляват тласък за социално-економическото развитие на цялата страна. Той именно започва на регионално равнище. На регионално равнище започва и социалното и екологично измерение. Искам сега да се позова на така наречените критерии де юре, цитирани от първата ораторка. Има ли обаче някакъв де юре лостов механизъм, който да ни помогне да отговорим на тези регионални очаквания тук в, в Европа? Много ми бе интересно да изслушам, и сега вече това е вторият ми въпрос, много ми бе интересно да изслушам тълкованието на американската страна. Но всъщност въпросът ми се състои в следното. Ако как, ако се оказва, че щатите, отделните американски щати не са обвързани от един федерален закон, какво всъщност означава това за нас на практика? Благодаря. Благодаря. Аз искам да подчертая потенциала за малките и средни предприятия в областта на обществените поръчки. Определено това е чувствителна тема по принцип и в преговорния процес с ТТИП. Много съм впечатлен от всичко, като чух днес от панелистите и искам да се обърна най-напред с комисията. Какво смята комисията по повод на всички тези препоръки, които чухме днес? Особено, особено от нашият смел смел американски оратор, който ни обясни грантовата практика в Съединените щати. По повод сега на прозрачността, и аз, разбира се, я подкрепям и смятам, че трябва да я практикуваме. Днеса неодавна имаме вече практически прилагана директива за обществените поръчки. Така че когато тя бъде наистина транспонирана от всички държави членки, държавите членки трябва да знаят, че ще има контрол от наша страна по повод на това дали се прилага тя и до каква степен малките и средни предприятия определено ще бъдат първите печеливши, защото ще знаят къде и как да намерят информация за обществените поръчки, за които могат да се кандидатират. Благодаря и чакаме е, и други идеи за това как може да се увеличи тази прозрачност. Благодаря. Аз искам да поздравя докладчиците и да задам въпрос на всеки един от тях. Господин Юткин, Съединените щати са пазарна економика и защитава свободната конкуренция. Как може в такъв случай да има такива протекционистки закони? Може би те са имали смисъл на времето, но сега вече нямат никакъв смисъл лоб, толкова ли са силни лобитата в Средните е, щати, че не искат от, и постигат правителството да се държи по този начин? Към госпожа Дауър сега. Разбрах всичко, което ни обясни за доброто управление. Хубаво е да се залагат принципите на добро управление при разписването на проектите, но това добро управление трябва да бъде поддържано и след това как се изпълняват, кой ги контролира. Имам предвид социалната корпоративна отговорност на фирмите. Хубаво е, че те го пишат навсякъде, заявяват го и прочее, но по време на изпълнението на техните проекти, дали това се спазва. И накрая госпожа Дегрот. Съгласна съм с всичко, което чух. В моята държава има механизъм, който позволява на фирмите да обжалват ако са недоволни от резултата, но аз като участничка в различни правителства в Испания мога да заявя, че това трябва и не винаги се получава, не винаги са подложени всички участници на равнопоставено справедливо отношение. Благодаря. Благодаря. Моите въпроси не винаги съвпада това, което чувам тук по дебатите с това, което чувам вън от страна на е, участниците на пазара малките и средни предприятия съвсем не са убедени, че ще се открият е, обществените поръчки за тях. Е, малките и средни предприятия всъщност на регионално равнище искат да имат повече възможности. Те нямат е, възможности не защото информацията е непрозрачна и не знаят къде да я намерят, а просто защото са в конкурентно неравностойно положение. Има определени прагове в самите условия на тръжната процедура, които просто изключват малките и средни предприятия, освен ако няма някакъв регионален принцип. Има ли статистики, които да показват, че има промяна в системата на държавните поръчки в Европа. От отдавна има държавни поръчки в Европа, ясно е за всички ни. Но на практика какво означава това? Има ли цифри, има ли статистики, които показват до каква степен участват малките и средни предприятия? Нещо друго сега. Държавните поръчки. Често си мислим, че важното тук е да економисваме. Разбира се, това е така, но и социалният и екологичен разход по държавните поръчки и той е по мал, не, не по-маловажен. Не е най-низката цена вече е единственият критерий. Сега има и критерии, които са свързани с устойчивото развитие на региони. Like also... Благодаря. И аз искам да започна с благодарности към панелистите. И слушахме много интересни презентации, които се надявам да послужат на Европейската комисия в преговорният процес. Особено ми бе интересно да изслушам госпожа Дегрот. Съгласна съм с нейната постановка, че малките и средни предприятия трябва да бъдат цариците, така да се каже, на ТИТИП. Може ли да ни кажете нещо повече по тази конкретна идея и конкретното състояние в момента на малките и средни предприятия на американския пазар. Успявате да се включат изобщо в процедурите за обществена по обществени поръчки и какви биха били вашите рецепти за това, ако положението не е цветущо, да бъде поправено? Благодаря. Аз имам въпрос свързан с цифровизацията. Чухме, че трябва да се хармонизира европейската с американската стандартизация ИЗО и НИСТ. Дали не правим точно обратното? Да издигаме бариери в момента, вместо да ги преодоляваме и дали това няма да ни струва скъпо в бъдеще. Особено когато става дума за пазара на цифровите услуги. Много е навременен дебата точно в момента, защото в момента работим по стандартизационният процес на цифровите услуги. И сега един въпрос от мен. Госпожа Давър каза, че 25% от офертите са по един или друг начин свързани с някаква корупционна сделка. Това ли е цифрата, окончателната цифра и това до каква степен е проблем в Средните щати и в Европа? И така, сега давам думата на нашите оратори в обратен ред госпожа Дегрот. Thank you, Chairman. Um, I have identified three questions. Благодаря, господин председател. Три въпроса бяха отправени към мен. Първо във връзка с видимостта на договорите за поръчки за малките предприятия. Това определено трябва да бъде включено в главата за малките предприятия. Трябва да има и информационен портал. Европейската комисия предложи създаването на такъв. Важно е просто да се остави място за известия за обществените поръчки и за малките и средни предприятия, които да имат тесен достъп до тези обявления. Не зная дали от американска страна има нещо има подобна инициатива, но със сигурност ще работим по а, това предложение за създаването на портал. На втория въпрос. Да, той беше свързан с прозрачността и с достъпа на малките и средни предприятия до обществените поръчки. G-Cloud е изключително важен, защото ви дава възможност да въведете офертата, като включите само най-необходимите елементи. Въвеждат се само най-важните елементи на тази предварителна фаза. На следващо място положението на малките предприятия на американския пазар. Не разполагам с цифри в това отношение, но зная, че по малко предприятия от САЩ се занимават с износ. До около 12% от предприятията се занимават с износ. а малките предприятия в Европа могат посредством трансатлантическото партньорство да се възползват до по-широк пазар, но не разполагам с цифри в това отношение. Благодаря ви, господин Юкинс. А, вие ме попитахте как а, може да бъдем толкова смели. Не е трудно на, обществе, на пазара за обществени поръчки. А и да, аз съм американец, справя сте. в а, нашата общност на обществени а, поръчки работят някъде около 100 000 човека. Като военното дело е голям обект на търговия за нас. Имаме купувачи от Германия и от други европейски държави. И в това отношение винаги има национални преференции. Един от най-прозрачните, едно от най-прозрачните законодателства е това на Словакия. И ние се получаваме от него. В САЩ имаме някои проблеми с рамковите споразумения и през следващите години ще се опитаме да осигурим максимална прозрачност на федерално равнище за договорите за обществени поръчки. Целта ни е да се постигне пълна прозрачност. На държавно и на местно равнище е много трудно а, да се работи прозрачно в федералната държава в момента се опитва да въведе повече прозрачност чрез законодателството в областта на обществените поръчки. Но ако направя каквото и да е предложение за реформа в това отношение, може и да ме арестуват. местните и държавните власти, които а, отпускат грантовете, могат понякога да се възползват от а, държавна помощ, като целта е да има по-голяма прозрачност. Трябва да има сътрудничество между щатите, между отделните щати, както и сътрудничество на местно равнище. IT-технологиите също са обект на обществени поръчки. И в това отношение също е важно да бъдем прозрачни. На въпроса ви дали има протекционизъм в САЩ и дали сме пазарна економика. Защо иначе щяхме да отваряме пазара си? Да ви напомня, че 78 година е построен влака, в който пътувам, за да стигна до Вашингтон. Представете ли си 78 Гърбът ме боли, когато се вози в него. Важно е да се изпълняват изискванията на държавно и местно равнище – да имаме и законодателство в областта на измамите, а ние имаме такова и то е добро. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Далар. Благодаря ви. Имаше въпроси за корупцията и прозрачността. Корупция има и в Европа, и в САЩ. Винаги, когато има обявление за обществена поръчка, има поле и за корупция. Много от корупцията се осъществява в момента на подаването на офертите. За големите обществени поръчки проблем е и поверителната информация. Най-добрият начин да се справим с този проблем е да има прозрачност чрез електронното обявление на поръчките. Ако имаме специален портал, по този начин вниманието ще бъде отклонено от агенцията, която осъществява обществената поръчка. Много е важно да се вземат предвид броя на служителите, както и други елементи, свързани с оферента. Много може да се работи по прозрачността, дори и без да имаме на лице споразумение. Благодаря ви, казва председателя. Може да видите презентациите на интернет сайтовете на комисията ИМКО и ИНТА. Сега бих искал да помоля също така госпожа Дегрот и господин Юкин също да представят своите презентации, за да може да ги препрочетем. Сега да чуем господин Шлегелмих, който е директор генерална дирекция търговия и отговаря за услугите, инвестициите, интелектуалната собственост и обществените поръчки. Е, вие наистина отговаряте за цяла кошница с горещи картофи, доста а, е, важни теми. Заповядайте. Благодаря ви. не напред бих искала да благодаря на съпредседателите за организирането на това изслушване. Темата, като обсъждаме днес, наистина е много вълнуващ, както стана ясно голяма част от изложенията. Ще ви направя редица коментари, ще се опитам да, да впиша там, като кажем в по-общ контекст. Ще се спра на достъпа до пазара, специфични въпрос за федералното равнище в САЩ и също така ще се спра на някои от разпоредбите, на които не се обръща внимание. Най-напред държа да опережа, че въпросът за разискванията, за възможности е, за участване в, е, за отваряне на пазарно на пръстни в САЩ и в Европейския съюз, изобщо не е нова тема. От 20 години само обсъщаме с партньорите ни от САЩ как може да увеличим възможностите за достъп до този пазар. Вие казвате, че са 12 до 15% от БВП. Обемът на пазара винаги е, е малко спорен, защото делът се променя с времето, но със сигурност това е много съществен значи. И ако искаме да има качествени обществени поръчки, обществени средства да се разходват разумно, трябва да се разгледа тази възможност. И от много време насам поддържаме теорията, че има много повече пречки на американско равнище, колкото в Европейския съюз. Ако видите а, доклада на нашата работна група, с който започнаха преговорите на ТПТ, имаше много ясна цел, а именно засилване на възможностите за бизнеса, като се подобрят възможности доста дължни обществени поръчки на всички равнища на управлението, без, с недискриминационен подход, т.е. да няма а, привилегии възоснова основа на а, гражданството на оферентите. Редица от презентациите зададоха въпроса за регулаторните пречки. Няма да повтарям отново проблемите с закона за купуване на американски стоки или Buy American Act. Много често не обвинява, че тук в Европа само се оплаква, но в крайна сметка получаваме договорите за високоскоростни влакове. Но за да го постигнем, трябва да минем през 10 планини. И ако погледнете един пример с железниците в Калифорния, например, не само, че трябва подвижен състав да бъде построен и сглобен в САЩ, но трябва и абсолютно всички части, които се използват, да са произведени в САЩ. Тоест, цялата верига на доставка трябва да, да бъде на място в Съединените щати. И се оказва, че от стотиците необходими ста, части в крайна сметка се налага да има специално изключение за две или три части, които просто няма как да бъдат намерени в щатите и трябва да бъдат внесени в чужбина така че, е, когато има пречки, пречките са сериозни. Следващият важен въпрос е, засяга пряко малките и средни предприятия. Както знаете, 23% от е, обществените договори в САЩ са запазени за МСП, което е много добре, но защо изобщо трябва е, да бъде дискриминирани МСП от от Европейския съюз. Ние тук в Европа не е, дискриминираме американските МСП в сравнение с европейските по правило. Е, така че това е важна тема, която трябва да включим в, в общото разискване по МСП. И а, последен коментар – Появява се ново законодателство на федерално равнище, както казва господин Юкинс, основно по инициатива на Конгреса, в някои случаи по инициатива на администрацията. А, има и отделни щати, като Нью Джерси, например. Най-накрая успяхме да убедим а, губернатора на Нью Йорк и на Нью Джерси да не въвежда нови а, разпоредби. Така че а, се появява все повече и повече такива тенденции на, равнището на отделни щати за насърчаване на потреблението на американски продукти. Това е сериозно предизвикателство и вторият сериозен проблем в преговорите е какво да правим на равнището на щатите. Това е сериозен проблем, защото федералното правителство не може да налага правилата за възлагане на обществени поръчки в, в отделните щати е много различно тук в Европейския съюз, защото ние принуждаваме едва ли не общината на всяко малко селце да спазва едни и същи правила. Така че всъщност възможните за поемане на ангажимент на федерално равнище е много ограничено. Ще ви спестя от подробностите, Не мога да ви кажа, че 37 щата е, са поели ангажимента е, в рамките на СТО и то не по цялостните възможности, които се предлагат в СТО, само по отделни елементи на обществените поръчки и то по не най-прозрачен начин. Два са основните проблеми, свързани с щатите. Първо, няма абсолютно никаква прозрачност за това, което се случва на щатско равнище. Няма докладване на обществените поръчки, няма изискване за бази данни. Съществува 10 такива, както знаете в Европейския съюз, в щатите няма подобно изискване, така че от това трябва да бъде отправната ни точка в преговорите. Целият въпрос за правилата и прозрачността е една от сериозните пречки в преговорите. Поискахме от САЩ да има нещо подобно, т.е. централна база данна или централен портал, в който да могат да се намерят и обществените поръчки в отделните щати, защото никак не е лесно да разбере човека да какво се случва. А трябва да има и други правила, не само правила за прозрачност, но и други правила, като например правото на обжалване какви са изискванията за допустимост на дадена оферта и т.н. нататък. Тук се поставя сериозно въпроса за правомощията на щатите. Първо, дали изобщо по ангажимент обществените поръчки да бъдат отворени, след което се поставят всички други въпроси, това как се развива самата процедура. А пък, както чухме и тук що щатите използват много федерални средства – Всъщност, когато щатите осъществяват мащабни инфраструктурни проекти, те често използват федерални средства, като например в областта на транспорта или на водоснабдяването. И тук нещо може да се направи на федерално равнище, което няма пряка връзка с факта, че не могат да определят общи правила с обществени поръчки, а именно могат да обвързват с условия средствата, които отпускат на федерално равнище. Тоест могат да кажат, не трябва да има привилегии, когато използвате федерални средства на щатско равнище. Това е нещо, което може да се направи на федерално равнище. И ще бъде много голямо постижение, ако правилата на федерално равнище чисто просто разпореждат, че не може да има привилеги или не може да, да прилагате закона за купуване на американски стоки а, при разходването на тези финансови средства за обществени поръчки. А тук говоря, пак казвам, говорим за много сериозни суми. Следващия въпрос за правилата, който се споменава е свързан с управлението на щатско равнище. И ние в Европейската комисия подчертаваме отново, че става дума за средства на дънокоплаците, на средства на потребителите и тази неефикасна процедура за възлагане обществени поръчки всъщност в крайна сметка облагодетелства някои предприятия на местно равнище, но държа много да подчертая, това не значи, че по някакъв начин се опитваме да въведем социалните екологични стандарти в обществените поръчки. Тъй като това не са ограничения, като, каквито биха били екоетикетите, например. Тук не обсъждаме също тези теми. Тук целта ни е да имаме един отворен, функциониращ пазар на обществените поръчки, без изобщо да засягаме други цели, свързани с социалната политика или политика за опазване на околната среда, които се опитваме да постигнем в, а, по други начини. И последните 20 секунди, които ми оставаше, се опитам да говоря на конкретните въпроси, които бяха зададени към Европейската комисия. Първият въпрос беше свързан, свързан с възможности за обикаляне на правилата, минавайки през Канада, например, защото там има обвързващо споразумение за отваряне на пазарното за пазарно на поръчки, също въжи и за Швейцария, която също има възможност да оперира в Съединените щати. Но възможностите също са доста ограничени, защото в крайна сметка въпросът не поставя къде е седалището на оферента, дали е в САЩ или в Канада, а въпросът е какви стоки се предоставят. Така че ако не се променят правилата за происход на стоката, минаването през Канада по никакъв начин няма да ви помогне. Беше поставен и въпроса за каботажа тук се стига до една техническа подробност. Капотажа засяга въпросът кой може да предоставя услугата, а не с какви кораби се предоставя услугата. Имаме разпоредби за капотаж между отделните пристанища в Европейския съюз, но както знаете, транспортните услуги между пристанищата в Европейския съюз е отворен, докато ако погледнете какво случва в САЩ, няма чак толкова сериозни възможност се спомагане на капота, що да случай. Но тук е, въпросът, който се поставя всъщност не е дали имате право да предоставите съответната услуга, а става въпрос дали има отворен пазар за закупуването по да съдове, които са собственост на федералното правителство, като ледоразбивачи, фериботи и други. И няма такава възможност, защото за тези видове плавателни съдове ми изискването да бъдат произведени в Съединените щати. Господин Каспари зададе въпроса за обществени, за услугите от общ интерес. Напълно съм съгласен с него. Когато обсъждаме обществените поръчки, не трябва да се даде и въпроса кои са услугите, които се предоставят от социалните служби и други държавни органи. И много ясно заявяваме, че не искаме да променяме равновесието тук. Не задаваме въпроса кой може да предоставя услугите, а в случаите, когато има обществени поръчки, които засягат услугите, знаем, че има специфични услуги, които се предоставят на местно или щатско равнище, които не са обхванати от пазара на обществените услуги поръчки. Има изключения и тук в Европейския съюз за специфични услуги от общ интерес, които не се включват в отворения пазар на обществените поръчки. Извинете. Господин Каспари зади въпроса за обемът на пазара и тук отново стига до въпроса за статистиките и прозрачността, който е доста проблематична в Съединените щати. Ами просто не разполагаме с физически данни. В най-добрият случай може да получите данни за броя на договорите, но откъде идват стоките много трудно да се проследи, особено при съвременните дълги вериги на доставка. Ние твърдим, че, имам, че делът е доста съществен. Съединените щати оспорват нашите твърдения, но на практика всъщност не разполагаме с данни какво се случва на американско равнище. Тук за Европа е малко по-голяма яснота. Но ако попитате предприятията какви са истинските им проблеми, да се, че има реални препятствия. Тех, тях не ги вълнува статистиката, вълнува и факта, че просто не могат да продават своите стоки в Съединените щати. Беше поставен и въпрос на господин Винклер за визата. Отново ще подчертая, че както и в случая с СЕТА, споразумението с Канада, това е таковско споразумение, което не засяга визовия режим, но по всяка възможност, разбира се, поставяме въпроса с Канада за сваляне на изискването за виза за държавите, за които все още се прилага. И остана ми въпроса за, на госпожа Ема Макларкин за въпроса за субсидиите. А, извинете, казвате, че съм пропуснал един въпрос, но не съм сигурен кой. Като служител на Пъстата комисия мога да кажа, че следим отблизо въпроса с колегите от Генерална дирекция економически растеж. Не е лесно да се отговори на въпроса как, колко успешно се прилагат тези разпоредби. Не съм специалист по въпроса. Благодаря. Благодаря на колегите. Приятен полет обратно. И ви желаем успех при обясняването на нашата европейска позиция. Това всъщност ни води до края на, нашия, на нашето заседание, на нашето изслушване. Може би госпожа Шаранцова като докладчик от страна на Комисията по вътрешен пазар. Благодаря. Да, наистина днес бе е, ден посветен на важни моменти от преговорите ТИТИП. Чухме много интересни идеи, факти и препоръки. Какво можем да направим повече по време на преговорите, за да сме по-резултатни. Така че а, в заключение искам да кажа, че що се отнася до това на кого трябва да сме полезни и отговарям на малките и средни предприятия. Това трябва да бъде нашият приоритет, както и приоритета на преговарящите, за да могат да внушат на ответната страна Съединените щати, че малките и средни предприятия за нас са мотор на економиката, в социален, цифров, екологичен и всякакъв друг аспект. Вторият въпрос – как смятаме да постигнем желаното в областта на достъпа до обществени поръчки? И целта е да сме резултатни на всички равнища, било на федерално, било на равнище на определен щат в Америка. Затова се обръщам към нашите преговарящи с молба да се постараят да премахнат поне три думи от сега съществуващата в Средните щати процедура за предоставяне на държавни поръчки, то това би било едно добро начало, направо голям успех за нас. Надявам се. Надявам се, че това ще донесе наистина желаният успех на нашите и малки и средни предприятия в достъпа им до обществени поръчки в Средните щати. Благодаря. Благодаря сега от мое име. Искам да благодаря лично на панелистите. Бе изключително плодотворно цялото ни занимание днес сутринта. Това е всъщност, според мен, най-трудното в целият преговорен процес по мое собствено мнение, това е всъщност кантара на целият процес. От това ще зависи дали той ще се смята за успех или провал. От три години всъщност вече са блокирани преговорите и ако продължава да няма никакъв напредък през следващия кръг или през следващите няколко кръга на преговорите, може и през юли месец да си направим равносметка и да се запитаме, трябва ли да продължаваме или да се откажем. Разбира се, че е трудно. Чухме, че има много препятствия. Пречките ни бяха изброени днес сутринта що се отнася най-напред и Дита също го каза до различните равнища, с които преговаряме федерално, федералното е, управление на Средните Американски щати и неговото финансиране, както и местното управление на дален щат. Що се отнася сега до конкретните управленски процеси, стана ни ясно, че трябва равнопоставеност, справедливост и прозрачност във всички тези процедури. Във всички етапи, били те данъчни, екологични или социални. Както всички подчертаха, така и аз бих искал да сложа ударение върху крайният потребител на нашите усилия, а именно малките и средни предприятия и европейските граждани в крайна сметка. И така. Чухме, разбира се, за трудностите и препятствията, но чухме и, че има потенциал. Има хляб във всичко това. И аз, като роден оптимист, се надявам силно, че преговарящите ще се умеят да намерят начин. И че няма да ни се наложи през юли месец да сложим точка на целият процес до момента. Благодаря ви, желая успех на следващия кръг преговори. Благодаря, Вики Форд. И аз започвам с благодарности. Наистина, обществените поръчки са изключително важни за нас като Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите. Цял, целият процес по ТТИП трябва да бъде във всеки един момент пропит от идеята за успеха, за резултата, за смисъла. Това всъщност бе главното послание, което чувам от всички представители на бизнеса, малките и средни предприятия. Те са изключително заинтересувани от това какъв е смисълът на всичко това. Така че благодаря на всички за конкретните примери, които днес чухме и които могат да служат за пример, когато трябва да убедим някого в правотата и смисъла от трансграничен достъп до, малките, до обществените поръчки. Сега малките и средни предприятия, регионалните, местни предприятия, разбира се, че те са в центъра на нашето внимание и на тях ще цитираме тези примери от конкретиката, които днес чухме. И аз съм на мнение, че трябва да сме оптимистично настроени и да вярваме на нашите преговарящи в цифровият бранш, например, за всички ни е ясно какво и на къде трябва да вървим, не само тук, но в Европа, а и в глобален смисъл. Така че и аз съм оптимистично настроена. И в заключение да ви кажа, че в залата има разпечатка на последното проучване, на Европейската комисия, което е на ваше разположение. Може да вземете е, няколко екземпляра и ако са ви необходими, да, ако ви е необходимо да го раздадете на вашите съграждани или партньори на местно и регионално равнище. Интересен е документът, тъй като му дава конкретни отговори на въпросите от сорта как е организирано европейското отдаване на обществени поръчки. Благодаря ви отново. And... И аз благодаря. Започваме работа всяка парламентарна комисия на своята зала. Така че комисията Инта по международна търговия ще заседава на първия етаж на тази сграда 0100